Grande Michel. Possiamo iniziare? Ще може ли да започваме? Ви прего prendere posto. Моля ви да вземете местата си. prima di incominciare... Преди да започнем нашия семинар за въздействието на а, регламентацията в съсоспанския сектор, искам да ви предоставя информация за триалога по о, досието. Фигура all'ordine del giorno della sessione della prossima settimana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 rappresenta un elemento centrale per il futuro dei nostri agricoltori e dei nostri territori rurali. Rispetto a questa prospettiva, il tema... От тази гледна точка темата за търговските правила е една от най-важните теми, по които можем да работим. Не случайно тя е една от приоритетите на Испанското председателство от самото му начало, както неведнъж е, заяви е, госпожа Еспиноза. Днешният е, семинар за нашата комисия е един нов момент за размисъл и задълбочаване по тази тема. Е, той ще включи участието на експерти и на, председ... на госпожа Елена Еспиньоз от председателството на съвета и на комисаря Дачан Солус. Чолус. Е, темата която обсъждаме и цели да гарантира усилията а, в областта на качеството, хуманното отношение към животните, безопасността на храните, да не се загубят в един пазар, който не е способен да оцени социалните ценности вложени в един съскостопански продукт. Трябва да избягваме а, нелоялните практики, които се развиват понякога в системата на а, прилагане на европейските права, които всъщност, чиято истинска цел е да, да, да, бъдат, да дадат предимство за конкурентоспособността ние трябва да запазим конкурентоспособността на нашата селско-стопанска система, като защитим и социалния модел. Едно от най-важните предизвикателства, на които трябва да отговорим, е насърчаването един по транс... по-прозрачен пазар, ориентиран към а, а, реципрочност. За тази цел трябва да подобрим информацията на, по, про, груп, на продуктите както и е, да насърчаваме пазара да оценява социалните ценности в е, е, вложени в продуктите и вмъкване на екологични критерии на международно равнище. Това за да можем да защитим нашите селскостопански производители от конкуренцията трябва а, да направим всичко възможно, за да подобрим а, възможностите и да защитим един модел, който преди всичко е гаранция за нашите съграждани. От започването на работа. Сега след започване на работа ще дам първо думата на Бачан Чолос, после на Елена Еспиноза и после на експертите, от които първо Жозе Мария Еспони от Економически и социален комитет който ще говори за укрепване на европейския модел. Втората госпожа Мария Анджела Перито от Националния институт по селско-стопанска економика и ние, която ще говори за административните е, е, ограничения и общностната регламентация в селско-стопанския сектор. И накрая господин Абдел Хаким Хамуди от Националния институт за сълскостопански изследвания във Франция, който също ще говори за администри... административните правила на Европейския съюз в сълскостопанския отговор и влиянието върху конкурентноспособността. След изказванията на експертите ще имаме размяна на, м... на мнения за час и 15 минути. Благодаря на всички, на експертите, на комисара и давам думата за а, на господин Дачан Чаус. Мерси. Благодаря, Пауло. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ме виждате, защото от уважение към парламента моят стол е малко по-нисък от този на председателят. Но това няма да ми попречи да навляза по темата, обсъждана многократно Особено когато е, сме обсъждали бъдещето на общата селскостопанска политика, на конкурентоспособността и е, запазването, съхранението на европейския селскостопански модел. Е, изслушах уводните думи на председателя. Наистина той изложи централното ядро на тази тема. Как да се засили конкурентоспособността на селското стопанство в Европа, като бъде призната тази продукция не само на международния пазар, но и на европейския, тук у дома, бих казал. Организаторите осъществиха връзка между политика насочена към качеството на на продукцията и конкурентоспособността и връзката между стандартите, изискванията. Наистина тези изисквания, тези стандарти са резултат на повишените изисквания на потребителите, на данакоплатците – Достигна се до определено равнище на самозадоволяване на пазара от количествена гледна точка, така че сега ударението пада върху качеството. Качество, което е свързано и с разнообразяване на вкусовите качества, но качество и на самото производство, а не само на крайния продукт, защото много стандарти са свързани с технологията, с хуманното отношение към животните и към здравето на животните. И така постепенно се изработи европейския модел на хранително-вкусова промишленост, който придобива все по- голяма известност на световния пазар. Тази продукция присъства засилено на световните пазари. От няколко години също така се провеждат все по-засилени преговори за многостранни и двустранни споразумения. И за това все по-често си задаваме въпроса как да направим така, че европейския модел в сферата на хранително-вкусовата промишленост отговаря на изискванията на потребителите и да бъде запазен без производителите да се сблъскват с затруднения в сферата на конкуренцията. Бих искал да подчертая на първо място факта, че тези стандарти са резултат на изисквания, които възникнаха спонтанно от страна на потребителите. И а, има и друг аспект на тези стандарти. А, прекалената, прекалено бюрократичния им характер, но това е друга тема. И а, този характер има и своите обективни основания, според мен. В тези стандарти трябва да подчертаем и отношенията с търговските партньори извън Европейския съюз. Бих искал да направя това разграничение между стандарти свързани с безопасността на храните, food safety, стандарти, които не подлежат на обсъждане по тях. Не може да, да се преговаря, те трябва да бъдат спазвани защото тук не става дума само за качеството на продуктите, а и за тяхната безопасност за потребителя. И а, това е елемент от нашия модел. А, по отношение на стандартите, свързани с хигиената на продуктите, това е в портфела на господин Джон Дали. Но тези е, стандарти, е, както знаете, е, е многократно е, благодарение на тези е, стандарти, на, това, е, на техния задължителен характер, многократно сме спирали проникването на европейския пазар на продукти, които не отговарят на тези изисквания. На второ място има и стандарти, свързани с специфични изисквания на Европейския съюз, свързани с околната среда, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Това са и стандарти, свързани с качеството на продуктите. Тук става дума за специфични изисквания и а, тези стандарти се налагат на европейския пазар, имат задължителен характер, но а, не можем да изискваме тяхното а, спазване а, неотменно и от а, нашите партньори. Il faut pas renoncer е не трябва да отказваме, е, да отстъпваме от е, това равнище на изискване. Трябва, напротив, ясно да заявяваме пред нашите партньори, че това не е изкуствена бариера пред тяхната продукция, а че става дума за стандарти, отговарящи на ценностите на нашите граждани. Здравето на животните, опазването на околната среда, хуманното отношение към животните. Може би трябва да окажем по време на нашите дискусии в рамките на СТО, например, или в рамките на Кодекс Алиментариус, да окажем въздействие на нашите партньори, така че да се завишат критериите спрямо тяхната продукция. Не отдавна се проведе дискусия в комисията и беше подчертано, че трябва при тези преговори да се а, посочи, че тези стандарти е, позволяват развитие на устойчиво селско стопанство не само в Европа. Знам, че това е трудна задача, но наистина а, трябва да бъде наша цел. И доколкото зависи от мен, аз ще положа всичките си усилия имам и подкрепата на други е, комисари, в е, които имат сродни ресори. Смятам също така, че е много е, важно да видим как чрез система за подкрепа на селското стопанство тези стандарти да бъдат закрепени, защото зачитането им е особено важно. Това е публична собственост и а, ние трябва да стимулираме и производителите да зачитат, да спазват тези стандарти. Euh, euh, на трето място, смятам, че трябва да помогнем на земеделските стопани да осъществяват една по-добра комуникация по всички ползи, които допълнителни ползи от спазването на тези стандарти. Естествено става дума за политика насочена към високо качество на, на продукцията. И а, тази политика може да бъде елемент на конкурентоспособността на а, нашата продукция. Особено ако тези продукти от високо качество а, изпълняват и тези изисквания, свързани с околната среда. И когато потребителите знаят това и съзнателно ги предпочитат, това е особено важно и за производителите. Знаете, че в момента комисията работи над законодателния пакет за политика на качество – беше представен в парламента един доклад на тази тема, доклада Скота. Ще е, вземем е, предвид много от е, залегналото в този доклад – така че, е, чрез диференцирането на продуктите и политиката на качество, да можем да предоставим е, възможно най-широк набор инструменти за е, това тези различни категории продукти да бъдат признати. Тук става дума не само за защитените географски означения, на защитените наименования за происход, гарантираните традиционни специалитети, така че да бъде подчертано значението и качествата на тези продукти, да речем продуктите от, плани, на планинските зони, така че да се придаде по-голяма стойност на усилията полагани от земеделските стопани, които работят в тази сфера. Смятам, че не трябва да загърбваме е, международната конкуренция. По-уместно би било да изготвим стратегии, така че е, в рамките на тези е, международ... този международен търговски обмен да изтъкнем качествата на нашите продукти. Дискусията, която днес ще проведете тук, в тази зала, вероятно ще набележа и други важни аспекти, които съм пропуснал в моето изложение. И аз с най-голям интерес ще изслушам всички предложения, така че да се подобри е, пакета по диференцирането и качеството на продуктите, така и по ОСП след 2013 година. така че да можем да опазим разнообразието на нашата селско-стопанска продукция в Европейския съюз. И също така да бъде ясно за гражданите, за потребителите, че отговаряме на техните очаквания. Така че всички тези предложения ще представляват особен интерес за мен защото целта ни е да изготвим една обща селско-стопанска политика, която да отговаря на очакванията за по-високо качество и разнообразие на продуктите, както и всички други аспекти, свързани с селското стопанство. Да, знам, че понякога е по-лесно да се каже, много е сложно, нека да се откажем, но смятам, че усилията, които ще положим, за да изградим нещо по-добро, което да отговаря на тези изисквания, ще получи много по-голямо признание от, разбира се, евентуален отказ от тези стандарти. А от една страна са стандартите, а от друга страна тяхното прилагане. И Съгласен съм, че трябва да се намали бюрократичната тежест, що се отнася до прилагането на стандартите, но по отношение на изискванията, които ще бъдат закрепени в тях, трябва да бъдат на достатъчно високо ниво. Естествено, пожелавам много успех на вашата работа. Е, отново благодаря на е, комисията за това, че организира е, този, тази дискусия, това ателие. И е, отново повтарям, че с най-голямо внимание ще слушам вашите изказвания. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие за сътрудничеството с нашата комисия по доклада Скота за пакета за качеството. То ще, мисля, че ще бъде вмъкнат в... Нашите предложения ще бъдат вмъкнати в законодателното предложение, което се подготвя от комисията. Сега веднага ще дам думата на експертите, господин Жозе Мария Испуни от Економическия и социален комитет, който ще говори за необходимостта да се укрепи селско-стопански европейски модел. Давам ви думата. Госпожа министърката още малко ще закъсне. Eh, Благодаря, господин председател, че ме поканихте. Благодаря и на комисията за това, че ме покани да говоря за укрепване на европейската система. Комисията работи с три групи по интереси, деловите среди, работниците и това е плод на съвместните ни усилия с 128 гласа за, един против бе прието предложението. Ще кажа само едно нещо, именно, че политиката в областта на замеделието е единствената обща политика и е приоритет. 50 години наред се приспособяваме към различни цели, като например осигуряване на прехрана на всички веднага след Втората световна война. На второ място осигуряване на безопасни и хранителни стоки а, при адекватни социо-економически условия. Това означава, че докато се придържаме към политическа оценка на общата селскостопанска политика, това съвсем не означава, че трябва да пренебрегнем някои важни аспекти. На първо място необходимостта да разчитаме на инструментариума, който ще ни позволи да овладеем кризата и промените, които тя влече след себе си. На второ място има въпроси, които са специфични за съскостопанската продукция. Те са свързани тези проблеми също така и с защитените страни на происход, названия на происход. Ние се налага да защитаваме и своите продукти и на външните пазари. Що се отнася до означенията за а, происход, е много важно да се придържаме към политика за налагане на продуктите навън, да осигурим една добавена стойност. И с това стигаме и до необходимостта от промяна на сълскостопанската продукция, което е свързано с водещите практики. Европейския съюз, когато членките бяха 17 на брой, имаше три основни разпространители, които осигуряваха над 80% от продаваните стоки на потребителите. Това беше в три от страните. В други страни те задоволяваха 50% от доставките. При преките продажби в някои страни тези цифри са 20%. Смятам, че всички тези числа трябва да ги имаме предвид. Освен това, трябва да сме наясно и, и с запазените марки на разпространителите. В някои случаи те осигуряват над 45% от всички процента или 35% в други страни. Тоест, има концентрация на продажбите, що се отнася до запазените марки на дистрибуторите. Именно поради това мнението на комисията е, че трябва да се осигури повече информация на потребителите, като се възползваме от новите средства за разпространение на информация и технологии. Необходимо е да се предвиждат такива мерки в новата сълскостопанска политика. Ако ние наистина желаем да поддържаме сектора като независим и силен сектор, тези мерки трябва да бъдат предприяти трябва да имаме предвид и екологичното и социалната устойчивост, да гарантираме безопасност на хранителните стоки, да се прилагат практики, които щадят околната среда, включително и производствени практики, да зачитаме хуманното отношение към животните, защита на труда на работниците и всички тези мерки следва да се прилагат с ясно съзнание за постиженията в областта на иновацията и научно изследователската работа. Това са предизвикателствата, които трябва да преодолеем, за да защитим позицията си в света. Всички тези усилия изискват постоянство. Имаме някои провали, които следва да споменем и да преодолеем. По тази причина ключовият въпрос е вносът на хранителни стоки. Европейският съюз е първият износ, най-големият износител и вносител на хранителни стоки в света. И въпреки, че при вноса се прилагат много строги мерки, при износа, въпреки, че има строги мерки, има изоставане. В Европейският съюз Моделът е, е от фермата до масата. На други места той е от границата до масата. Така че ние не можем да си позволим да загубим конкурентно способността си. Тук имам предвид хуманното отношение към животните, например. Понякога имаме стоки от трети страни, при които тарифите са занижени, например. Това е също толкова важен въпрос защото една трета от хранителните стоки се произвеждат именно с влагани продукти, внесени извън Европейския съюз. Да вземем, например, фуражите. Там имаме големи дефицити. В Европейския съюз се прилагат строги мерки при производството, като например генетично модифицираните организми, но а, тези а, разпоредби не се прилагат така стрикно по отношение на вносните продукти. Ние продължаваме да внасяме стоки с генно модифицирани организми, а, без да казваме дали сме за или против генно модифицираните организми. над 70 а, милиарда евро е стоиността на продуктите, които се произвеждат с такива вложени суровини. Има а, и известна зависимост на една определена култура – промишленост и е отрасли, които зависят от тези продукти, също трябва да въведат някои промени. Логично е производителите в Европа да смятат, че са дискриминирани на собствения си пазар в полза на трете страни и тази дискриминация се основава в правото на Европейския съюз като социален и економически комитет ние трябва да намерим решения, да следим за прилагането на тези решения. Необходимо е да се подобрят условията за достъп до пазарите, да се контролира вноса и да се възведат мерки за да се гарантира, че всички стоки, които навлизат на пазара в Европейския съюз, защитават здравето на потребителите. Необходимо е да насърчаваме прилагането на нашия модел на международен на международните пазари да се а, спазват изискванията за защита на здравето на потребителите и във взаимоотношенията с трети страни, да се въвеждат специални наименования, да се следи за спазване на фитосанитарните изисквания. Също така да се подобри и сътрудничеството с основни а, в, износители на суровини за Европейския съюз. Това става чрез обучение на технически лица, разработване на необходимата а, уредба за качество, би трябвало да даваме и а, определени а, предимства на страни, които са готови да хармонизират своята законодателна база и в същото време да а, намалим административното бреме. Ще ви дам един пример от а, сектора на земеделието. Става дума за аквакултурите. Има някои държави, които през изминалите 15 години а, не са лицензирали и едно съоръжение за аквакултури, което затруднява конкуренцията. От друга страна, ние трябва да предотвратяваме преместването на производителите в страни, където разходите са по-низки и не се защитават правата на работниците. Господин председател, ние трябва да приоритизираме намирането на нов баланс в създалото се положение. Искам да предоставя и някои данни за селскостопанската продукция. Продажбите възлизат над 690 милиарда евро. Това са 300 хиляди различни предприятия, предимно малки и средни. Изнасяме стоки за 50 милиарда евро и внасяме за 57 милиарда евро. Нужно е да се каже, че през 2009 година ние съставлявахме 17,5% от търговските сделки – а 99-та това беше 24%. Така че ние а, губим част от конкурентоспособността си от над 400 000 души заети в индустрията. Ние сме и пред химическата промишленост. Благодаря, Жозе Мария Еспуни, за вашата презентация. При нас дойде госпожа Елена Еспиноза. Благодаря и. Елена, аз първо дадах думата на комисаря Дачан Чолус, който подчерта какво значение дава Испанското председателство на конкурентоспособността и на реципрочността вече тук в изказваните на експерт бяха подчертани различията между производителите в Европа и външните производители, които не извън Европа, които не зачитат нашите високи стандарти, които ние налагаме на нашите производители и с което, разбира се, се гордеем. А, сега, скъпа Елена, ти давам думата. señor presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Благодаря ви, господин председател на Комисията по селско стопанство, господин комисар, дами и господа депутати, дами и господа, добър ден. Моля да ми извините за моето закъснение, но знам, че всички вие знаете колко е, трудности има е, тези дни в резултат на исландския вулкан. И европейците наистина е, могат да се гордеят с хранителните си стоки. Това искам да подчертая в самото начало – и а, е, всички земеделски е, стопани съобразиха своята продукция с нашите изисквания и а, е, всъщност те осигуряват храните а, за а, все по-увеличаващото се население на Европейския съюз. Естествено, пред тях стоят значителни предизвикателства. А, Днес те трябва да бъдат конкурентоспособни не само на европейския пазар, но и на международния пазар и трябва да защитават характерните елементи на тази продукция. И днес на селското стопанство се гледа в рамките на и на околната среда, опазването на ландшафта и осигуряване на туристически и други услуги. Днес 50% от територията на Европейския съюз е свързана с селското стопанство. 8,6% от работните места в Европа са в този сектор. Освен това, това е основен стълб на вторичния сектор. Преди ние бяхме, осигуряхме само преработването, на тази продукция, а днес увеличаваме цената, стойността на тази продукция и се стремим към едно по, една по-сложна дейност. Така че е, днес можем да преориентираме селското стопанство, отчитайки всички нови изисквания на пазара. Днес а, сме първия износител на селскостопанска продукция, но и първия вносител, най-големия вносител на такава продукция. 4% от брутния вътрешен продукт на Европа е заед от селското стопанство. Така че ние трябва да осигурим всички условия които изискват от нас потребителите, гражданите на Европа. И този модел трябва да бъде конкурентно способен не само на европейския е, пазар, но и на международните пазари. Конкуренцията е по ужесточена днес, особено с глобализацията и процесите на търговско отваряне, решени в рамките на двустранни и многостранни споразумения, сключени с Европейския съюз. И в този контекст нашия модел се намира на кръстопът. Той почива на стабилна основа, но днес трябва да се съобрази с някои изисквания. Законодателният пакет за безопасност на храните наистина можем да се гордеем с този законодателен пакет, той се радва на доверието на гражданите след кризите, които преодоляхме. Освен това, Европейският съюз дава собствена самоличност, уникалност на своята продукция и гарантира баланс между усилията, които полагат производителите и е, изискванията, очакванията на е, потребителите. Европейския модел е, на селско-стопанска продукция почива на няколко условия от различно естество и нашите производители трябва да спазват тези изисквания. Става дума за стандарти, свързани с здравето на животните, всички фитосанитарни аспекти, безопасност на храните. И тези стандарти се различават от международните стандарти. Става дума за европейски стандарти. И ние е, можем да изискваме, да налагаме подобни изисквания при споразумения с трети страни. Е, в рамките на търговския обмен на всяко стъпало, всяка брънка на поверигата, е, нашите изисквания са, нарастват. Ние сме въвели стандарти, е свързани с е, е, опазването на околната среда, използването на пестициди и съответни изисквания за безопасност на храните. Смятам, че наистина добре сме поработили в тази насока. Понякога не сме успели да изложим, да подчертая всички усилия, които са положени в тази сфера. И ако трябва да наложим по-драконовски мерки а, на нашите оператори, много по-строги, стрикни, отколкото се изискват от другите оператори, Малките собственици, древните фермери срещат днес много по-големи затруднения, за да спазят тези изисквания. Така че има пропуски в нашия производствен модел, трябва да обсъдим тези проблеми, разбира се, така че да гарантираме способността на Европейския съюз да продължи да захранва пазарите не само в рамките на Европейския съюз, но и на международните пазари. И а, наистина а, това са а, стоки от голямо значение. Днес можем да направим няколко предложения. Първо, законодателната рамка. Нашите усилия трябва да се съсредоточат в тази сфера подобряване, усъвършенстване на законодателната рамка, отчитаща изискванията на потребителя а, когато поставяме изисквания, те трябва наистина да почиват на социален консенсус, както и на оценки на въздействието, така че да отчитаме всички социално-економически последици от прилагането на това законодателство. Независимо дали става дума за нашия пазар или за международните пазари, трябва да сме сигурни, че е, ще бъде постигнат баланс а не да бъдат поставени нови препятствия пред търговския обмен. И така, има още една а, сфера на нашата дейност и смятам, че наистина трябва да засилим нашите усилия, така че а, нашия модел, производствен модел да получи по-голямо признание в световен план особено в рамките на преговорите по СТО и да преминем към едно признание на реципрочна основа. Освен това, международния характер, който трябва да придобият европейските стандарти, би трябвало да гарантира, да засили нашите позиции, да гарантира нашия достъп до световните пазари. А, стратегиите, а, които а, трябва да се осъществят спрямо трети страни за популяризиране на нашите стандарти, са инициатива, която ние трябва всички да поемем тук в Европа. Във всички случаи европейския селско-стопански модел трябва да бъде е, ясно заявен като съобразен с е, потребителя и с неговите очаквания. Освен това, ние трябва да увеличим нашите е, общи усилия, така че да разясним характерните елементи на нашия модел пред потребителите и потребителите да могат да направят осъзнат избор, да могат да преценят да преценят качеството на продукта. Ние трябва също така да направим така, защото потребителите да признаят тази характерност, е, това качество на нашите продукти. Това трябва да се отрази в сферата на етикетирането да се предостави надежна информация по европейския модел, така че да се направи разликата между тези продукти, които спазват нашите принципи и останалите. И съответно трябва да действаме и по цялата верига. Наистина има много затруднения днес, но ние трябва да се справим с тях, за да гарантираме, конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор, независимо от економическата ситуация. Днес Европейският съюз а, развива няколко инициативи за подобряване на информираността на потребителите. Ще работим по а, посока на етикетирането, по веригата създаване на ценности, в е, хранително-вкусовия сектор, но трябва ни още един трети стълб, един трети път, а именно бъдещия модел на ОСП в Европа. Испанското председателство а, даде тласък на тази дейност, за което свидетелстват дискусиите, проведени в съвета на министрите, които се проведоха до този момент е, министрите на земеделието на държавите членки. Подчертавам подкрепата, която всички тези инициативи получиха от страна на Европейския парламент. И наистина този период, който преживяваме, е отличен за провеждане на такъв обществен дебат. Всички тези елементи имат огромно значение, ако искаме всички да работим за една нова Европа. Ако искаме да развием един нов сектор, насочен, обърнат, отворен към бъдещето, без да загърбваме всички наши придобивки от Римския до Лисабонския договор. Да предоставяме качествени хранителни стоки на разумни цени. Мисля, че това е изпълнено. Но днес трябва да гарантираме, достойно качество на живота на всички участници в хранителната верига, веригата на продоволствието в Европа. Европейската идентичност, поставена понякога под въпрос, успорвана, всъщност е уникален модел в света. И ние трябва да работим за да отстояваме този модел – той е част от нашето наследство. И е, ние трябва да го усъвършенстваме, когато това се налага. Но в никакъв случай не трябва да го изоставяме. И ако а, е, загубим способността си, ще загубим този, а, е, това наследство. трябва да Говорим на либерализацията на пазарите, на това предизвикателство. Има само един път за постигане на тази цел. Трябва да използваме нашият основен кос, а именно европейските хранителни продукти. По този начин ще консолидираме начина на живот и на производство – които са част от нашето наследство на всички нас. Дами и господа депутати, господин комисар, заедно с Испанското председателство днес ние можем да работим за да постигнем тези цели, които очертах. И съм убедена, че ще постигнем това. Благодаря, скъпа Елена. Благодаря за плама в твоето изказване. Информацията за потребителите, всичко, което каза в тази насока, беше изключително важно и наистина ние заедно, парламента, комисията и съвета, трябва да намерим правилните отговори на тези важни въпроси и очаквания на гражданите. Предам думата на следващия експерт, госпожа Мария Анджела Перито от Националния институт по селско-стопанско, която ще говори за административните ограничения и правила и тяхното влияние върху селско-стопанския отрасъл. Благодаря. Аз съм Мария Анджела Перито и работя в Инея института в Италия, който се занимава с селско-стопански изследвания. Моето изказване е посветено на правилата в селско-стопанския сектор и ефекта от прилагането им върху селското стопанство. Това е сложна проблематика. И е много важно какъв ъгъл на размисъл и какъв подход ще възприемем към анализа. Тук, тук ще се съсредочим върху безопасността на храните, и всички норми за безопасност на храните и тяхното отражение върху селско-стопанството производство. Това е много важна тема за европейските граждани. И отговорите, които закон... европейският законодател дава на тези проблеми са ясни. 178 la mia appunto. моята презентация се спира на четири основни момента. Първата част е една. панорамна представяне на подхода към безопасност на храните. Не, не мога да. Второто международната търговия, безопасността на храните, европейския контекст и накрая предизвикателствата пред селското стопанство в Европа в рамките на многостранните и двустранните договори. Eh, bisogna dire insomma, che gli scandali alimentari che hanno, si sono susseguiti negli ultimi anni eh, hanno insomma, portato alla questione della qualità e solubilità dei... През последните години много се говори за eh, качеството на продуктите и а, трябва да видим какво очакваха общностите, какви отговори в това отношение. Трябва е, търсенето на, да се знае, че търсенето на качествени продукти се различава в различните държави. И е, то зависи от националното законодателство във всяка една от държавите. научните изследвания, някои изследвания в рамките на ОСР показват, че потребителите не разполагат с надежни средства, за да преценят дали консумират безопасни продукти или продукти, които съдържат патогенни, дори канцерогенни вещества. Те си дават сметка, за, че са консумирали вредни храни само когато се разболеят. Ad offrire eh, una, dei prodotti che siano, diciamo, da un certo punto di vista, eh, salubri. И eh, eh, много eh, частни стопанства сега имат э, стимули да предлагат специални продукти. Когато няма правилна връзка между търсенето и предлагането на пазара, тогава законодателя се намесва и предоставя някои разпоредби, законодателни механизми, които уреждат критериите. Това може да повлияе значително и да, да като създава препятствия на свободната търговия. Долу в ляво. Съм показала нещо като за скок на като овчарски скок или скок на височина. А, тук показвам различните равнища между <laughs> различните страни. Факта, че европейските регламенти са европейското законодателство са на най-високо равнище, кодекс Алиментариус, това е вярно, но преди да се спра на европейските стандарти, Искам да кажа, че международните организации като СЕЗЕО, като ЕФАО, от, още през 2002 година заявиха, че по отношение на безопасността на храните трябва да се гарантира на всички потребители консумацията на сигурни, безопасни храни. Затова безопасността на храните се счита за индивидуално човешко право. Е, а не е само колективно право, но и право на индивида да потребява безопасни качествени продукти. изискванията в Европейския са особено високи. На международно равнище обаче има най-различни правила, които могат да имат отрицателно влияние върху пазара и по време на последните преговори бе решено да се уеднаквят санитарните е, правила за е, хранителните продукти. Всички страни си имат собствени правила, разбира се. Агенции за безопасност на храните. Последните дни Чайна Дейли съобщи за няколко скандала с хранителни продукти и в момента Китай възприема специално законодателство и специална структура, държавна структура, която да урежда тази област. на международно равнище имаше много спорове години наред. Между 1995 и 2001 година имаше над 2400 случая ever sono solo, centotto quelli mm, eh, come dire, che si possono eh, specificamente eh, come dire, individuare. И от 108 могат да, бяха, да бъдат вкарани в някаква референтна схема и се отнасят до патогенни и токсични вещества предвид този общ контекст, нещо като беше споменато и от преждеговорившите, европейският потребител е много чувствителен към качеството на продуктите и в Евробарометър от месец март виждаме, че европейската общественост слага на първо място безопасността на хранителните продукти. Над 59% от хората смятат това за приоритет. И това е добра основа за европейски законодател. Законодателството за безопасността на храните, се счита от самия законодател като протекционистко законодателство, между 2000 и 2008 година по данни на Евростат. Се вижда, че в Европа износът се е увеличил с 40 е, tutto questo appunto fa, е, ci dà la base di partenza per vedere eh, il... La... Така стигаме до изходната точка. Тоест, безопасността на храните е важен елемент от многостранните договори и всички търговски преговори, които се водят или ще се водят cioè il referente Dora non ha riguardato di fatto eh, specialmente le misure sanitarie e fitosanitarie. В рамките на преговорите от Доха в е, от 2006 до сега поставяха в центъра митническите тарифи, и ставки. А, но санитарните мерки, мерките за безопасност на храните никога не са били в центъра на преговорите. И тук трябва да си зададем въпроса кога евентуално ще приключи кръгът Доха Желанието е това да стане до края на 2010 или до началото на 2011 година, обаче как ще свършат тези преговори, след като паралелно се водят редица двустранни преговори? Те започнаха, тези двустранни преговори започнаха след провала на Доха, През 2006 година комисията защитаваше двустранния подход. Per avere un esempio, il, la stesso WTO, WTO eh, ci dice che eh, dal, eh, dalla creazione del GATT eh, ad oggi in realtà sono stati portati notificati 360 от създаването на commerciali di questi. Създаването на ГАД до наши дни бяха сключени редица двустранни договори, 367, от които 211 все още са в сила. Всички страни имат, е, всички държави имат двустранни договори, с изключение, доколкото знае, на Монголия. Преговорите се водят на две равнища и трябва да наблягаме на философията на европейската селскостопанска политика, именно качеството и безопасността на хранителните продукти, които се произвеждат в Европа. Един проблем, с който често се сблъскват економистите, това е преминаването от началото на преговорите за обмен и после а, двустранните преговори. Много изследвания показват, че двустранните дългосрочни споразумения понякога се съпътстват с трудности. Сон. Eh, con questa relazione non è eh, bilateralismo eh, accordi bilaterali scelta degli accordi bilaterali per portare i valori europei all'intento di un accordo più ampio. Разбира се, не препоръчвам да се сключат непременно двустранни договори, за да защищават европейските интереси в ущърп на многостранните. Не, просто в един или други случай да се защищават европейските интереси интереси на масата на международните преговори. Стандартите за безопасност на храните в Кодекс Алиментариус са общо признат, общо прият факт, но е важно самите производители да спазват тези норми разбира се, в Европейския съюз, но това е по-лесно. Много по-трудно е това да се наложи на производителите извън Европа, чието продукти се внасят на европейския пазар. И това тук тези проблеми могат да се решат от а, третите страни. Така че защита на европейската философия, двустранно и многостранно, това е добре, но мисля, че трябва и в двете области да действаме по един и същи начин. Но като гледаме как се развива цикъла Доха, много изследвани становища на СТО по соча, че в момента СТО преразглежда принципите на търговската политика. Целта е пакета за мерките за безопасно храните да бъде възможно най-прозрачен Все по-често на международно равнище се оформят коалиции, които смятат, че тези фитосани. Тарни мерки пречат на свободната търговия molti, eh, su molta letteratura anche di tipo scientifico, ovvero eh, il... Eh, Има най-различни научни документи, изследвания, които банализират това явление. Когато, примерно, някой си е загубил нещо, един полицай го среща, пита какво си загубил, той казва, загубил съм си очилата, но не знам къде sono concentrato qui. Questa, eh, eh, И дойдох в тази зала, понеже тя беше най-светла. В eh, много страни, например, се казват, че тези мерки misurabile di tariffe, di sussidi, eccetera, eccetera, invece le misure sanitarie e fitosanitarie sono... Са, е, светла зона, или че светлата зона са тарифните мерки, докато фитосанитарните мерки трудно се проверяват и контролират. Сериозният, основният проблем, с който сега се сблъскваме, е, че Някои предлагат фитосанитарните мерки да се обвържат с други аспекти на търговската политика, да бъдат в общ пакет. Какво би станало в такъв случай? Цикълът Доха се провали. Следващите срещи акцента беше поставен върху тарифните въпроси. Eh, И безопасността на кредита остава някакси на заден план. Какво можем да предприемем? Аз лично съм на мнение, че трябва да започнем на двустранна основа през, основа през последните години. Съединените щати подписаха много двустранни споразумения, същото въжи и за Азия. Така че Европа също би трябвало да върви в тази посока. Но, както каза и комисарят Чолос, Трябва да защитаваме нашите ценности, а избирайки модели на партньорство. Трябва да помогнем на третите държави да се доближат към европейските изисквания за селско-стопанско производство. така да подходим към тези страни, че в краткосрочен, в средносрочен и дългосрочен план, в рамките на многостранни споразумения, все повече да се обръща внимание на европейската философия за качество и безопасност на храните. In questo, in questa fase di discussione Основната трудност, която се сблъскваме, е в рамките на бъдещите многостранни преговори да се обсъжда отделно темата за мерките за безопасност на храните в един доста по-широк план. научните изследвания, които показват, че ако се намалят мистническите тарифи и се завишат нормите за безопасност на храните, такива изследвания са още. В тези изследвания няма еднозначни отговори и това създава допълнителна трудност. И защото наистина европейските норми трябва да се защитават на най-различни равнища. Но ако успеем да го направим, това ще бъде много полезно за селското стопанство. Благодаря на Анджела Перито за интересното и представене. Сега стигаме до последното изказване на експерт. Давам думата на господин Абдела Ким Хамуди от Инра. Френския институт за селско-стопански изследвания, който също ще говори за влиянието на регламентите, на правилата върху селското стопанство в Европа. След господин Хамуди ще започнем дебат а, има записани. За изка... а, ще, ще ви помоля да, да всеки, който иска да се изкаже, да поиска думата. Имате думата. Мария. А, а, Господин председател, дами и господа, благодаря ви за това, тази покана. Казвам се Абдел Хаким Хамуди, работя в Национален институт за селско-стопански и агрономически изследвания в Франция ИНРА. И ще ви говоря за административните изисквания и правила в сектора на селското стопанство, влиянието им върху конкурентоспособността на европейското селско стопанство от гледната точка на един микро и на специалист по микроекономика. Ще ви предложа една друга гледна точка, една от многото, които съществуват един по-различен подход към тези проблеми. Първо, ще кажа няколко думи относно легитимността на публичното участие в тази сфера. Самата интервенция, въпросът е дали да има такава намеса или не каква е степента на изискванията към операторите и принципа на предпазливост, определен от обществото. И на трето място инструментите, които се използват след като обществото определи съответния прак за безопасност на храните. Съвсем накратко ще се спра на легитимността и на тези три аспекта, които споменах. Всъщност тук не се спазва една и съща логика. Става дума за различни комбинации на политически, и економически съображения и избори. По отношение на конкурентоспособността ще разгледам два аспекта разходите за привеждане в съответствие с изискванията и последващите инвестициите на действия. Но това не дава, не е достатъчно да се определи конкурентоспособността на продукцията. Времето е кратко, но ще се постарая да покажа как може да се увеличи конкурентоспособността, като се е, снижат разходите е, за прилагане на изискванията и като се проследят е, промените в конкурентоспособността, така че производителя да бъде на висотата на положените усилия за гарантиране безопасност на храните. По отношение на публичната намеса, интервенция. Да, тя е легитимна, защото пазарът не може сам по себе си да гарантира достатъчна степен на безопасност за здравето на потребителите на храни. И е, безопасността на храните не може да бъде аргумент за продажба, защото потребителят по принцип, преди да закупи е, дадена стока, не може да направи съответната преценка дали тя е безопасна или не за него. Е, до каква степен се осъществява тази интервенция? Дори да има методи за изчисления, за да се определи количествено и качествено този аспект, какви предимства имат степента на предпазливост или на изисквания от страна на обществото, трябва да бъде баланс между научни данни и търсене от страна на обществото така че да не доведе доведе е, това до допълнителни излишни разходи. Е, този избор всъщност е обществен и не трябва да снижаваме изискванията, след като е постигнал консенсус, а да се отстоява тази позиция и да се изнася, ако е възможно. така, що се оставя до използваните избора на инструменти и равнището за безопасност, много неважна комбинацията на тези инструменти, защото тя може да определи разходите и за операторите или за а, органите процедурите, които гарантират прозрачността, вида на системите за контрол. всичко това е включено. Така че при всяка възможна комбинация от инструменти, това може да бъде свързано с различна степен на разходи, въпреки че равнището на безопасност е едно и също. Затова е много важно да се снижат административните разходи за прилагане на съответните изисквания. И тези а, разходи а, могат понякога да доведат до опоручаване на конкуренцията. И европейската законодателна рамка разполага с различни инструменти. Правни, но не само правни, които определят отговорността на различните субекти, както и на арсенал, които са обвързани с задължения за резултат съобразно крайния продукт. Е, така че нормативната уредба предоставя известна свобода на частните оператори, така че те да е, се съобразят с изискванията за резултат. Е, тук отговорите доста често приемат формата на стандарти, които различните оператори налагат и спазват самите те, налагат и на а, техните партньори. Няма да навлизам тук в логиката на тези а, субекти. Частните стандарти а, а, възприемат а, две а, логики B2C в зависимост от а, тук целта е диференциране на продуктите. И втората логика е B2B, бизнес to бизнес, е, където не се съобщава на потребителя за положените усилия. И е, тези е, стандарти или се изготвят колективно от големите дистрибутори и те играят голяма роля на световната сцена. Всички знаят за какви стандарти става дума. И тъй като те много бързо се разпространяват в международен мащаб, се дава достъп до продукцията на производителите. И знаете с какви затруднения те се сблъскват, при този нов подход на частни стандарти. Успоредно с тези стандарти действат и публичната нормативна уредба с задължителен характер. И всъщност по този начин, чрез това взаимодействие на частния и публичния сектор, се усложнява определенето на разходите на себестойността на а, а, привеждането в, съобраз... в съобразност. А, както казах, проблемът се осложнява от това и е трудно да му се даде еднозначен отговор. Една от основните причини е именно многобройните възможности за един производител е трудно да се съобрази да приведе продукцията си в съответствие с тези различни изисквания. Разбира се, че може да се изготвят наръчници на добри практики или да се направи избор измежду съществуващите частни стандартни. По тази причина, вероятно, са осъществени малко а, оценки за разходите. Но все пак по метода ХАСАП има няколко проучвания, доста добро качество, на които може да се има доверие така че да се е, направи тази оценка е, за разходите за привеждане в съответствие с тези стандарти. След като е, е възприето съответния прак за безопасност на продукцията, трябва да се сведат до минимум, да се снижат разходите за прилагане на тези изисквания, без това да доведе до намаляване на конкурентоспособността или изключването на някои производители от тази схема. В различните проучвания на конкретни казуси или теренни проучвания се вижда, че все повече малки производители, дребни производители не могат да се съобразят с тези частни стандарти. И така, стратегиите са няколко. Насърчаване на изготвяне на наръчници на добри практики, без това да е свързано с някакви значителни инвестиции. Втората възможна стратегия е да се търсят средства, които да водят до печалба на производителност, така че в тези наръчници да се посочат съответните елементи, постигащи тази цел. Например, менеджмент на качеството. Третата възможна стратегия за снижаване на разходите е засилване на обединенията на производители и организиране на производителите, координационна дейност, дали на хоризонтално и на, или на вертикално а, равнище. Това може да доведе до засилен контрол върху санитарния риск и намаляване на разходите за, по транзакции и привеждане в съответствие. Това по отношение на разходите. Особено важно е те да бъдат снижени. Що се отнася до проблемите на конкурентоспособността? Този въпрос да се възприеме такъв подход, съобразен само с разходите, е доста ограничителен, е, защото е, не дават е, достатъчно ясна представа, защото пазарите са все по-малко интегрирани, все повече те са сегментирани. А по отношение на концентрацията, колегите споменаха това и аз съм съгласен с тях. Поради а, тази а, концентрация с засилената роля, която играят големите дистрибутори и големите а, групи в хранително-вкусовата промишленост. Това оказва влияние върху търсенето, върху цените на а, суровините. Така че постепенно се а, преминава към една система, към договорната форма на действие на пазара. И а, така класическото понятие конкуренция, конкурентоспособност в селското стопанство а, трябва да отстъпи вероятно а, пред понятието конкуренция, конкурентоспособност на, на мрежите на хранителните вериги. И съответно, в зависимост от това към каква, коя верига е включен съответния доставчик. Дали трябва да се спазват само а, публичните стандарти или частните стандарти. Резултатите на производителите ще зависят и от обемите, които те предлагат на пазара. Липсват емпирични изследвания по тази тема. Защото трябва да се вземе предвид и дохода на който ще получат съответните производители, съобразявайки се с изискванията за безопасност на храните. Добре. За да отговорим на изискванията на страните, които нямат същите изисквания, ще взема като пример генеричните продукти, в които няма а, а, разлика огромна, които са горе-долу хомогенни. А, и после доближават до продуктите от трети страни. Но те могат да носят по-големи заплахи за нелоялна конкуренция спрямо европейските производители. Това теоретично казано условно, дистрибуторска, широката дистрибуторска мрежа изисква от доставчиците да спазва колективни частни стандарти. Теоретически доставчиците имат, отговарят на едни и същи изисквания в Европейския съюз. Но проблема е, е стойността, която се дохода се разпределя равноправно, за да може производителите да получават съгласно усилията, които полага, за да спазват стандартите. Европа трябва същевременно да да следи условията за конкурентоспособност на производителите да се спазват. Много често има производителите, от които не се изисква сертифициране, проследяемост на, на, на продуктите в трети страни става въпрос и там нелоялната конкуренция идва от вноса в Европейския съюз и се защото контрола на границите не е съвършен. за да се избегне влизането на подобни продукти, които не се произвеждат по европейските стандарти, трябва да се засили контрола на границите, да се уеднаквят мерките в цялата, на цялата е, територия на Европейския съюз. И когато контрола е надежден, той ще може да играе една двойна роля. Първо да защитава здравето на европейските потребители, и така да се конкретизират амбициите на европейския модел на сигурност, безопасност в Европа, и също времено, както казах, един а, то, надежен контрол гарантира също и лоялната конкуренция. И се избягват а, а, продукти, които не са проследими от трети страни. Заплахата за европейските производители а, също идва от износ на генерични продукти, които се уреждат само с публична, от публичната регламентация. към трети, проду, проду, към трети страни. Тук също има заплахи и твърде малко изследвания, които да потвърждават хипотезата, че има връзка с загубата на пазарен дял на някои трети пазари и строгостта на европейската регламентация за безопасност на храните. Това изглежда очевидно. Могат да се проучат някои възможности за запазване на конкурентоспособността. Първата е да, да се работи за а, увеличаване на производителността а, с адекватни средства и участие на властите в партньорството частен и обществен сектор за хармонизиране на стандартите а, за въвеждане на е, най-добрите практики така че трябва да се наблюдаваме практиката на дистрибуторската мрежа по отношение на избора на стандарти и механизми и диспропорцията между избраните стандарти, е, е, регламентацията в Европа и резултатите. Втора възможност да се работи по използваните инструменти, за да се намери добрата комбинация, доброволно, задължително, дозиране, частен, обществен контрол, да се намери най-добрия баланс, за да се гарантира необходимата безопасност и да се потикне частния сектор да даде отговори за добро функциониране на пазара и за справедливо разпределяне на богатството. Трета възможност е желанието да се разграничим от международния пазар на генерични продукти, т.е. продукти, в които не се полагат усилия за безопасност, както за другите, и които се продават от трети страни, като наложим това да се отбелязва на продуктите, за да е ясно на потребителите. Трябва да се проучи тази възможност – защото по този начин чуждия, чужестранният потребител ще признава, ще разпознава и признава положените усилия за качество. Може също така да се каже, че избора на европейския модел за качество отговаря на очаквания, на искане на обществото и трябва да бъде защитаван. И както казах преди малко, а, да се минимизира цената му за обществото, както за, в частния, така и в обществения сектор. Силно е също, че европейския модел ясно е висока гаранция за здравето на потребителите при условие, че някои от неговите съставки, например контрола по границите, се засили и стане по-надежден. Това ще бъде изключително важно. Третата възможност е да се види дали наистина европейските продукти в, при чести кризи, каквито се случиха в последно време, могат да бъдат модел или някаква ценност в, при световното снабдяване. европейските производители са по-напред в адаптацията си, защо, е, е, е една такава система на регламентиране, която в началото изглежда скъпа, може да се окаже голямо предимство в дългосрочен план и е, ще играе важна роля за бъдещето. Благодаря ви. Благодаря ви и аз, господин Хамуди. Мисля, че и във вашето изказване се подчертават стъпките, които трябва да направим за подобряване на информацията за потребителите, за прилагане на европейските стандари и за защитата на конкурентоспособността спрямо външни за Европейския съюз страни. Сега а, започваме дебата, вече има някои записани. Давам а, първо думата на господин Шекерски и след това скерциване или бове господин Шикерски първи взима думата. Мовиме о трех обшарах, т.е. о конкуренцийности. Говорим за три неща – конкурентоспособност, безопасност на храните и стандарти, свързани с това. И европейския модел за хранителни стоки, устойчивия модел, ако щете така да го наречем, за сълскостопанска продукция. Съвместими ли са тези категории? Отговорът струва ми се е не. Коя от трите категории е най-важна тогава? Най-важна е безопасността на храните и стандартите. Другите две области би трябвало да се подпомагат. Изискването трябва да залага на безопасността на храните. Едва ли можем да кажем, че и трите категории са съвместими едновременно. Комисарят Чолос каза, че не можем да налагаме по-строги изисквания и че въведените вече стандарти са резултат на изискванията, които потребителите са поставили на производителите. От тук следва и въпроса, може ли пазара да гарантира безопасността на храните? Ако не, то тогава трябва да наложим правила на пазара. Ако има намеса на пазара, то тогава как ще се окаже тази, как ще повлияе тази намеса на пазара? Освен това, споменахме и вноса на стоки в Европейския съюз. Внос на стоки, които съответстват на различни от европейските стандарти. Да вземем, например, Русия – ако ние внасяме стоки от страни, в които стандартите са по-низки от тези в Европейския съюз, то тогава ние всъщност подкопаваме стандартите на собствения си пазар. Какво да изберем в такъв случай? Разбира се, тъй като всички сме заедно в Европейския съюз, от това извличаме ползи, въвеждаме стандарти, които споделяме и това ни прави по-силни. Когато ние преговаряме и договаряме търговски споразумения и преодоляваме различалите се с Русия, ние се позоваваме на тези стандарти и ги изтъкваме като някакво предимство. Чудя се дали регионалните продукти трябва да отговарят на тези стандарти в същата степен, както някои други стоки, защото понякога производствените методи са толкова специфични, че всъщност те не са в приложното поле на стандартите за безопасност. Производствените методи са типични за определен район. Те са местни и местните производители много често а, се оплакват, че им е трудно да спазват стандартите, когато произвеждат тези типично местни продукти. Производителите обединяват усилията си. Това е един от начините за намаляване на себестоиността и това е нещо, което трябва да подпомагаме. Всъщност е най-доброто решение за повишаване на конкурентоспособността, но не бива да обръщаме гръпи на факта, че концентрацията също може да има положителен ефект на економ економиката, но влече след себе си и някои рискове за околната среда. Концентрацията на търговията на дребно влияе отрицателно от друга страна. Влияе на пазара отрицателно, тъй като имаме господство на пазара. Разгледахме и въпроса за концентрацията на пазарите в един глобализиран свят. В парламента този въпрос е обсъждан и преди. Следва много внимателно да се вгледаме в тези въпроси, тъй като не можем да ги померим всички и трябва да направим отстъпки в някаква посока. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Басаняс. Благодаря и на министъра на замеделието на Испания и на комисаря за това, че дойдоха тук. Изключително важно е да имаме тази тема предвид, защото откакто съм в този парламент не сме имали представители на тези две институции на семинар. Благодаря и на тримата специалисти, които днес говориха, казаха някои интересни неща и не бива да ги забравяме. Първото, което искам да кажа е, че а, животновъдите в Европа, замеделските стопани се стремят да бъдат конкурентоспособни и те ни молят да ги оставим да бъдат конкурентоспособни. Казват, че регламентите, които им налагаме, би трябвало да въвеждат равни условия за конкуренция с други производители, затова си плащат данъците, защо ни избират да ги представляваме тук в този парламент. Затова би било интересно да чуем какво ще каже комисар. Интересно бе което, това, което каза за двустранните преговори. Комисарят е прав, когато каза, че не са решени всички проблеми в областта на търговията, но това, което не разбирам как можем да имаме такива бариери за държавите членки и те те да не могат да а, изискват спазване на двустранните споразумения. В Испания ние често имаме а, конфликти с производители в Европейския съюз, защото те не спазват някои изисквания. Имаме дълги километрични а, а, граници, през които се правят доставки, но много малко проверки се извършват, въпреки че имаме системни нарушения на а, стандартите. Ако ще имаме наистинска истински контрол по границите в Европейския съюз, трябва да подпомогнем държавите членки да извършват такива проверки. Именно там са ни и проблемите. Освен това имаме проблеми с изискванията трети страни да спазват нашите стандарти. Те, е, това задължение се спазва от производителите в Европейския съюз, но госпожа Петрон, Перони каза, че в Европейския съюз се изисква производителите да удовлетворят исканията на потребителите – какво прави Европейския съюз по отношение на всички тези регламенти за производството на съскостопанска продукция? Ако целта ни е една, то тогава производителите в трети страни много отдавна трябваше да спазват същите изисквания и стандарти за безопасност на храните и сигурност на храните. Те би трябвало отдавна да спазват същите фитосанитарни изисквания, но те не го правят. Последното, което чуваме сега е, че, например, Марокко е забранила пестицидите и а, изнася своята продукция за Европейския съюз. След какво можем да направим? Ние позволяваме това. Това, което всъщност правим, трябва да даваме някакъв стимул за използване и влагане на тези суровини, суровини в продукти, които стигат до европейския потребител. Ние така можем да а, навредим на европейския потребител, ако са вложени вещества, които са забранени. Това може да доведе доста изненади за потребителите на Иберийския полуостров. И не мога да се съглася с господин Спини. Да, верно, че селското земеделието е стратегически сектор, имаме засушавания, трябва да поддържаме традиционните производства, но така или иначе трябва да има мерки за сигурност за храните и те да отговарят на определени качествени изисквания. Господин Спини е прав, когато казва, че трябва да има устойчивост на цените. Но ние трябва и а, да върнем и някои от механизмите за контрол на пазарите, които вече отпаднаха от 15 години. А, ги отменяме и добавената стойност тук в на производството в Европейския съюз и замеделието, а, разчита на иновациите и научно-изследователската работа. Именно на това трябва да обърнем повече внимание, за да подпомогнем а, животновъдите, селските стопани, и още едно нещо трябва да направим е да осигурим мерки за закрила. Говорим за собствени запазени марки. Има огромна конкуренция между а, дистрибуторите и първичните производители. Затова трябва много ясно да кажем, че правилата за конкуренцията въжи за всички. Например, в фармацевтиката от 15 години а, а, има наложени правила за защита на интелектуалната собственост, защо да не направим това и за селскостопанската продукция? Има малки производители, които влагат много средства – а, в своите продукти, но след 10 дни продуктите им изчезват от пазара. Има много злоупотреби и ние губим работни места поради това. За това трябва да помислим по всички тези въпроси и трябва да доразвием тези въпроси. Това отправям към съвета и комисията. Благодаря нашия колега Данелис. Σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία, καθώς επίσης και τους εμπειρογνώμονες. Благодаря за това, че сте тук с нас. Благодарим на експертите, които изслушахме с удоволствие. Все по-ясно става, че някои от основните цели, които преследваме в общата селскостопанска политика, не са придружени от мерки за прилагане. Пример – Избрали сме си един мултифункционален модел за селското стопанство, но за да може той да работи на свободния пазар, трябва да има две предпоставки. Първо, Европейският съюз да компенсира производителите по някакви начини за по-високата себестойност, особено когато се доставят а, обществени услуги. И на второ място да се създадат възможности производителя да има диференциация на базата на качеството, което предоставя на потребителя чрез етикетиране. Това не се случва днес. Няма етикетиране така, щото да се посочи, че продукта е с европейски происход и това косвено пречи на свободната търговия и конкуренцията съчетанието на свободен пазар и малък бюджет за селското стопанство и международни задължения по договорености всъщност води до нелоялна конкуренция. И производителят е изложен на различни рискове в зависимост от размерите на предприятието. В Европейския съюз се дава приоритет на производството на, е, т.е. приоритет на европейския потребител, но в същото време не са предвидени начини да бъде уведомен този потребител за происхода на стоките. Например, при генно модифицираните продукти е, трябва да се предоставя информация на потребителя, защото колко добре знае потребителя, че различните означения за ГМО, например, всъщност не са изискване, когато а, съдържанието е под 0,9%. Или пък когато ГМО-тата присъстват в продукта поради технически неизбежни причини. Или има замърсяване, което се получава много лесно. Освен това възникна въпроса за влиянието на ГМО-тата върху биоразнообразието. Ние трябва да защитаваме потребителя и той да получава продукти, които са сертифицирани и не са замърсени с ГМО на никакъв етап от производствения процес и хранителната вирига. Въпросът ми е какви са истинските, същинските приоритети в съскостопанската политика по отношение защитата на потребителя и как ще се справим с всички тези пропуски и недостатъци, като имаме предвид, че има и ограничения в а, действията на Европейския съюз предвид а, ангажиментите по международни споразумения. Grazie onorevole Danellis. La parola José Bové, poi... Благодаря. Благодаря, Жозебове. Благодаря, господин председател, госпожо министър, господин комисар, който трябваше да ни напусне. Дебата започна, но в различните изказвания и презентации до тук беше забравен един главен действащ участник. Това са асоциациите на потребителите, или асоциациите на еколози, асоциациите на селени. Никога въпросите за качеството и безопасността не идват а, до, на масата на преговорите от, от Светия Дух. Винаги тези асоциации ги поставят, независимо дали говорим за хормоните, за ГМО, за много теми винаги тези асоциации са искали да се обсъждат тези въпроси и са поставили дебата. Днес имаме много теми, които бяха споменати, може би не задълбочени, които не сме започнали. Например, месото от клонирани животни ще го прием ли не? Това ще има ли европейска норма? Аз лично смятам днес, че мнозинството граждани отхвърлят месото от клонирани животни животни. Освен това се води дебат за наночастиците в хранителните продукти. Там също трябва да се вземе ясна позиция. Няма да се връщам към ГМО. Този въпрос вече беше поставен. Можем също така да споменем и дебата в, в тромбиновото, съдържащото тромбини месо, което може да въведе потребителите в заблуда, дебат, който ще се води следващата седмица в Страсбург. Виждаме, че се сблъскваме с редица нови проблеми по доста ясни причини. В рамките на международните споразумения, било в рамките на СТО, най-вече в СТО, Кодекс Алиментариус днес не е инструмент, който ни предпазва, а напротив, който разширява възможността да се е, правят, е, да се приемат е, инициативи, които не фигурират в европейската програма. Говори се, че 180 добавки към вината според Кодекс Алиментариус. Днес Кодекс Алиментариус е всичко друго, но не и демократична институция. В много държави, т.е. държавите са представени от фирми. Например, една държава, която не е в Европейския съюз, Швейцария, се представя от а, фирма. Така че виждате, че това е голям проблем с нормите в СТО. До сега не веднъж сме виждали едно обяснение на провала на преговорите, които от Доха насам не могат да стигнат до резултат, а именно, че е, селското стопанство се използва като разменна монета в международните преговори и европейското селско стопанство системно се жертва на олтара на други дейности, които искаме да използваме на пазарите. Това е реалният проблем и системно се сблъскваме с него. За това тук можем да зададем някои важни въпроси. Ние имаме норми за внос. Защо щатите искаха да внесат в Европа бо, а, а, телешко с хормони? Същото става въпрос за месото от Бразилия и Аржентина. Този проблем беше повдиган не веднъж тук в Комисията по селско стопанство. Но много често в достранните норми, договори ни се налагат доста странни норми, които искам само да спомена. Например, с захарта. В Европа се произвежда захар, внасяме захар от захарната растика. Е, е, това е 1% от захарта в Европа. Но защо в международните споразумения се разрешава да изнася на, на страни, които не произвеждат захар, се разрешава да изнасят захар? виждаме, че някои споразумения са доста абсурдни. Можем да засегнем и друга важна тема. Ние тук говорим редовно в Европа за норми. Правилно е те да бъдат завишени, но трябва също така европейските економически структури да имат предимство. Знаем, че в Европа дълго време се спонсорираше износ на замразени пилета за Африка. Бяха направени проучвания на фрианския пазар, който показва, че тези пилета не могат да се консервират, да се замразяват в Африка. Тези пилета не се консумират в Европа. Те се отглеждат за три седмици и не могат да се пускат на европейския пазар. Те се произвеждат само за износ към бедни страни от развиващия се свят. Можем ли да допуснем европейски фирми да изнасят продукти, които са забранени за консумация в Европа? Не е морално да правим това. Съгласен съм да имаме строги правила, но те да въжат за всички. И за вноса, и за износа. Благодаря. Благодаря, Жозе Бове, Мартин. Благодаря ви, господин председател. Наистина поздравявам ви за инициативата за този семинар. Благодаря на всички, които се изказаха, както експертите, комисаря, председателството на съвета. Смятам, че ние преживяваме ключов период и този дебат наистина е, идва тъкмо на време. Защото а, е настъпил часа а, да поставим ребром въпросите. Испанското председателство има подобно намерение, както и комисаря. И наистина трябва да търсим вече отговори на тези е, важни проблеми на неизвестните, които стоят пред нас. Селското стопанство и животновътството на Европа наистина имат е, е, добавена стойност. Ние сме определили съответните изисквания за опазване на околната среда, за хуманното отношение и здравето на животните, за високото качество – но това означава също така, че конкурентоспособността на производителите, на европейските производители поради а, тези стандарти е а, намаляла. И те ни го казват всеки път, когато ние имаме възможност да се срещнем с тях. И бъдещето на ОСП изисква ние да покажем своята способност изготвяне на една жизнена обща селско-стопанска политика, която отчита тези реалности. Този сектор се нуждае от стабилност. Това са стратегически отрасли и тази политика трябва да придобие конкретни измерения. Животновъдите, фермерите наистина са обществено благо, е, те трябва да получат съответното възнаграждение достойно. И ние трябва да обясним всичко това на европейските граждани. Изказалите се е, направиха наистина много интересни предложения, е, подобряване на управлението, разширяване на прилагането на стандартите за качество. Наистина необходимо е да защитаваме нашата продукция, да упростим процедурите, да гарантираме тяхната прозрачност, да гарантираме устойчива економически устойчиво развитие на селското стопанство. Всички тези въпроси трябва ясно да бъдат записани черно на бяло, но да а, доведат и до поемане на инициативи, до конкретни отговори. И се надявам, а, че на следващия съвет на министрите на селското стопанство ние ще положим всички усилия за да намерим решение на актуалните проблеми. И отново ще заключа с това, като подчертая несигурната ситуация, в която се намират животновъдите и фермерите в Европа. Тоест, институциите трябва да им покажат, че осъзнават техните проблеми и е, ги подкрепят, подкрепят е, тяхната продукция с високо качество, подкрепят и, и е, ще им помогнат е, в тази ситуация на намалена конкурентоспособност. Благодаря. Благодаря. Гарсия Перес. Надявам се, че ще работим заедно с комисията. Сега Мартин Олшн. Благодаря, господин министр, господин председател. Тази дискусия можем да погледнем от две страни. От една страна се говори за по-високи стандарти, които вредят на конкурентоспособността. От друга страна, господин, госпожа министърът и други казаха, че се дава, трябва да се даде възможност на участниците на пазара да диференцират продукцията си. Според мен е добре стандартите да дават нещо на потребителя, но нашето селско стопанство трябва да има гарантиран дял. 90% от земеделските производители не търгуват на световния пазар. Те търгуват на местно или на национално равнище в най-добрия случай. Следователно, ние трябва да се грижим за интересите на мнозинството от земеделските производители в Европейския съюз. Не смятам, че трябва нашите стандарти да са съвършенни, да твърдим, че са съвършенни. Но можем да критикуваме, например, концентрацията по отношение на а, животновъдите. Има няколко тревожни тенденции в тази област. Освен това, не бива да забравяме, че заетостта в селското стопанство бележи спад от 25% през последните 20 години. Нека не забравяме това, когато говорим за селскостопанската политика. Доста хора говориха за международните търговски споразумения. Според мен, растящия брой двустранни споразумения водят до занижаване на стандартите в селското стопанство а, те целят да а, защитават интересите на отрасъла, а не на потребителите. Госпожо министър, имам въпрос към вас. Вие говорихте за това дали сами спазваме стандартите си. Аз искам нещо да кажа за ГМО-тата в Испания, например. Много хора ми говорят за ГМО-тата за царевицата с ГМО в Испания и намекват, че стандартите не са достатъчно високи, а пък това влияе отрицателно на дребните производители. И преди сме задавали този въпрос, ще ми се да получа отговор, ако това е възможно. прилага се принципа на съвместно съществуване на правото на Съюза и вътрешното право. Благодаря. Благодаря, господин Осли. Господин Магенец. Госпожа Магенец, благодаря, господин председател. Благодаря на съвета и на комисията и на докладчиците днес. Нека започна с един въпрос, който косвено бе споменат става, той е свързан с решението на комисията от миналата седмица за отваряне на преговорите с страните от Меркасур, въпреки предупреждението от самата комисия, че това би повлияло разрушително на замеделието в някои части на Европа. А, няма много голям публичен дебат нито в парламента, нито пък има а, информация другаде за това а, коментарите на председателя на комисията, че ще бъдат предприяти мерки срещу отрицателното въздействие, не ни успокояват и аз много високо искам тук да кажа, че ще бъдат много притеснени земеделските производители, ако бъде сключено споразумение. Говорихме днес и за стандартите, които отиват отвъд безопасността на храните и това, че се съзреточаваме само върху безопасността, означава, че загърбваме е, много по-широкото приложно е, поле на стандартите тъй като ние сме решили да гледаме отвъд само тези притеснения. Не съм обеденена, ако ние подпишем двустранно споразумение и много други колеги споделят това притеснение, че ще се умеем да защитим производствените стандарти, които прилагаме в Европейския съюз. Миналото не сме го правили. по отношение на Марокко, например, както спомена колегата и пестицидите нито пък по отношение на бразилското говеждо а, има говеждо, което се купува 10 000 а, ферми. Това поставя под въпрос стандартите и сега ограничаваме броя на доставчиците на хиляда ферми. Имаме и криза в Европейския съюз. Има някаква гръцка трагичност в цялата тази история. Имаме стандарти, всички мислят, че това е добре. Депутатите обичат да се въвеждат по-строги стандарти, но защитаваме ли интересите на нашите производители по отношение на вноса? А, те готови ли са да приемат по-високите стандарти? Да, освен, ако пазара реши да, реши да плати за спазването на по-високите стандарти. А, говорим за по-строгия контрол върху пестицидите. Приветствам това. Парламентът добре се е справил. Но ако ние позволяваме произвол стоки, произведени в трети страни, влизат в Европейския съюз. Страхувам се, че никой няма да ни има а, доверие и наистина трябва да решим този проблем. Освен това, искам да повдигна конкретно въпроса за хуманното отношение към животи, животните. Говорим за това, говорим за правната уредба. Смятаме, че идеята е чудесна. По отношение, например, отглеждането на кокошки в клетки, те ще бъдат забранени съвсем скоро. Не знае какъв пърнапредък са получили, постигнали повечето държави държави членки, но на мен ми се казва, че най-вероятно всички тези празни клетки да ги изнесем в трета и страни, където те ще произвеждат яйца, тъй като разходите по влагане в системи, които са по-хуманни, ще бъдат прекалено високи в момента, в който имаме банкова, економическа криза в Европейския съюз това става и в областта на производството на свинско месо и така нататък. Има едно несъответствие в нашите подходи. Не искаме да изглеждаме добре. Изглеждаме добре. Но затова нашите производители плащат висока цена, и ще внасяме все повече и повече, ако не защитим собствените си производители с техните стандарти. Колегите повдигнаха въпроса и за избора, който прави обществото обществото има избори, но то трябва да е готово да заплати за своя избор. Според мен трябва да сме по-агресивни, по-настъпателни, когато общуваме пряко с потребители и обясняваме какви ще бъдат разходите за тези по-строги стандарти. Това го искат и а, търговците на дребно, това го иска и законодателя и някой трябва да плати за всичко това. Този разговор го водим очевидно, тъй като имаме обща селскостопанска политика, която ще реформираме. Разговор е за това как да обвържем план плащанията в бъдеще все повече с екологичните а, въпроси. Там имаме по-строги стандарти. Но това ме кара да си мисля, че ще имаме разходи за спазване, разходи за съответствие, увеличаване на себестойността и така нататък. И за това трябва да се мисли. В този парламент, парламент говорим и за сигурността на храните, които е нещо различно от безопасността на храните. И двата въпроса са важни и трябва да имаме предвид и двата въпроса. Ще повторя това, което вече беше казано. Знам, че и много пъти аз съм го казвала. Но има един жизнено важен въпрос за нашите а, сълскостопански производители. Имаме строги стандарти, които те ще спазват и би трябвало да спазват, но те но да смятаме, че сме готови да внасяме храни, при които стандартите са съвършенно различни и вложените суровини са съвършенно различни и няма да осигурим защита, е въпрос, с който трябва да се заемем. И бих искала да чуя повече от докладчица днес по това. Не бива да правим компромиси с безопасността на храните имаме електронна идентификация, имаме множество документи, те не винаги водят до подобряване на безопасността на храните, но някой трябва да поеме разходите и да плати цената. Бих искала да чуя коментари най-вече и тук повтарям за възможностите по двустранните споразумения. А, с а, господин Бовене винаги съм съгласна, но днес съм съгласна. Това, което каза, трябва да се случи. Благодаря. Благодаря. Последните двама, господин Яр. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви благодаря за този изключително важен семинар за влиянието на европейските стандарти върху селско-стопанския сектор. Тема е изключително важна, както казах защото много често не виждаме връзката между двете. Ние някакси много ясно сме си разпределили задачите, способност, но по отношение на безопасността на храните, на стандартите, също носим отговорност. И всичко, което се говори тук, ни засяга всички. Нормите се създават от нас и трябва да направим тази връзка с ефекта, който те е, упражняват върху селското стопанство. Необходимо е по един или друг начин някой да заплаща всички бариери, които пречат на конкурентоспособността. Трябва добре да си дадем сметка, че макар, че една голяма част от селскостопанската търговия е глобализирана, това е търговия, която е взаимосвързана и много често трябва да се намират световни е, международни решения както се говори, че за всяк, всяко отрязано дърво трябва да се засажда три, така трябва да се мисли за възстановяването на селскостопанските земи. Знаем, че нормите се различават, контрола на съставките в хранителните продукти, забранените вещества и така нататък. Очевидно е, че трябва да има норми в това отношение, но от друга страна това не е достатъчно. В Европа, например, в ягодите няма забранени фитос... Е, продукти за растителна защита, но може би пък производителя е използвал, но по някакъв много интелигентен начин. Ние по същия начин, когато си купуваме парче месо, не знаем по какъв начин е отгледано животното. Трябва продуктите да са безопасни, но трябва да имаме информация как са гледани животните. И последното, което искам да кажа е един призив към нас самите. Трябва непрекъснато да си е, задаваме въпроса, когато работим в рамките на ОСП и определяме норми и изисквания, трябва да си дадем сметка, че първо те се транспонират в Европа, но, освен това, трябва да видим как изискванията, които налагаме на нашите селски стопани, ще бъдат приложени на международно равнище. По-добре да напредваме стъпка по стъпка, отколкото да направим един бърз напредък, но да създадем голямо неравенство. И трябва да не забравяме връзката между създаването на норми и конкурентоспособността. Благодаря господин Яр. Последния оратор Олиновски и след това ще дам думата на госпожа Спиноза. Благодаря, господин председател, госпожо министр, госпожи и господа. Всеки, който е запознат с селското стопанство в Европейския съюз и гражданите, които поназнайват нещо за земеделието, са наясно, че моделът на Европейския съюз селското стопанство е по-добрия. Стандартите за безопасност, екологичните стандарти, освен стоиността, която привнася замеделието, са на лице, но още много остава да се прави в Европейския съюз и извън него. И господин комисарят и госпожа министър говориха за налагане на ценностите присъщи на модела на Европейския съюз казаха, че това следва да бъде направено и в хода на търговските преговори. Така е, но доста чакахме да видим това на практика и много производители бяха изтласкани от пазара. Беше ми приятно да чуя това, че се изисква по-строго прилагане на действащите стандарти в Европейския съюз най-вече по отношение на вносителите на стоки в Европейския съюз. Земеделието е огромен сектор, трябва да се спазват определени стандарти и понякога това води до уронване на конкурентоспособността. съвсем наскоро бяха проведени избори в Украина. И не, няма кой знае каква промяна в тяхното отношение към европейските стандарти, независимо от промяната във властта. А, можем да говорим с комисара за селското стопанство в Украина, тъй като производството на пшеница влияе не само на съседните страни като Полша, но и на Германия и Франция. И излишъка на Украина беше 20 милиона тона миналата година. Ако включим към тази цифра и Русия, се получават 50 милиона тона зърно и ние не можем да се справим с тази конкуренция. Никой няма да е в състояние да я преодолее. Ефектът, следователно, от някои решения по ОСП са огромни. Говори се и за предоставяне на информация на потребителите, но нека не забравяме информацията, която се предоставя на производителите. Как ще повлияе тя на присъединяването, например, на Украина към единния пазар? Това не е нещо, което можем да пренебрегнем не е нещо, с което можем да се справим ден за ден. Ние трябва да сме готови да се готвим години наред. И искам да привлека вашето внимание и към една истинска заплаха, която се тъй зад ъгъла и може да застраши модела за селското стопанство на Европа и това, което го отличава от всички други. Благодаря. Grazie, onorevole grazie a tutti gli interventi. Благодаря на всички участници. Благодаря, господин Калиновски. И сега ще дам думата на госпожа Еспиноза за да обобщи е, дебата и другите участници. После ще заключат семинар. Благодаря ви, господин председател. Няколко уточнения, ако ми позволите след като чух някои твърдения тук и след това ще направя няколко по-общи бележки. По отношение на това, което каза господин Мартин Хошли за ГМО и спомена Испания по този повод. На едно оточнение искам да направя. Аз не съм тук като министър на Испания, като представител на председателството на съвета на министрите на селското стопанство на Европейския съюз. Искам да ви кажа, че в Испания няма никакъв факт, никакъв проблем, свързан с подобно култура, отглеждане на царевица. Но въпреки това се споменава, чета, може да се прочете в пресата, да се прочетат подобни съобщения, но всъщност няма никакво доказателство за подобно производство. Държавите членки е, са взели е, временни мерки. Днес Испания е първата е, държава, е, най-големия производител на екологични продукти. И смятам, че в Европейския съюз и се възползвам от тази трибуна, мога, можем да, направим, да направя едно предложение. Можем да започнем да работим заедно, защото не става дума да се навреди на една или друга държава, като се правят някакви сравнения, които не отговарят на истината. А в отговор на казаното от госпожа Еранс Гарсия, ще кажа следното. Госпожа Гарсия каза, че от 5 години насам инструментите за управление а, са а, изчезнали. Не, а, това е някакъв пропуск, защото става дума за 7 години, а не за 5. А, защото ОСП се съществи реформа в ОСП през 2003. Говорите за eh, говорите за бели марки. А, те водят до намаляване а, на потреблението на определени марки. И наистина трябва да се осъществи задълбочен анализ на това явление. Тъй като преживяваме економическа криза, дали намаляването на потреблението на определен вид марки е резултат на кризата или пък причината е за това, че тези марки, белите марки, дават същите гаранции, каквито и специфичните марки. Сега няма да взимам отношение за или против някои от тези марки. Не това е целта на този семинар – но смятам, че по един и същи начин трябва да се регистрират тези марки по един и същи начин, както и а, лекарствените средства. Трябва да се спазят а, същите процедури. Министъра на промишлеността, търговията и туризма на, а, поръча едно изследване за участието на всеки един отрасъл, е, съответните инвестиции и е, броя на патентите. Така че да се определи дали е пропорционален брой на патентите с направените инвестиции. И всъщност селското стопанство а, е, оказа се, има най-много регистрирани марки и най-значителни инвестиции в изследователската и развойната дейност. така че дали има някакъв проблем между диференцираните марки и белите, така наречени. Ако има злоупотреби, те винаги могат да бъдат определени, стига да разполагаме с ясни регистри. Много често на един, най- същата мощност произвежда едната и другата марки доста често. И лесно може да се установи къде е проблемът. Но за да избегнем всякакво объркване. Нека да направя няколко общи бележки, които надявам се ще ви бъдат от полза, за да направите съответните изводи. Според мен хранително-вкусовата промишленост, земеделието, животновътството – са преминали през два етапа и е, граничният предел, междата, това е кризата с е, лудата крава. И е, след това е, бяха въведени много по-стрикни, по-строги стандарти и ние трябва да сме горди днес от това. Защото безопасността на храните днес е а, за нас а, гаранция за безопасност а, за всички храни. И след въвеждане на системата за проследяемост, ние знаем откъде идва целият път на продукта. Може би не говорих много като председат, представител на председателството на съвета, като потребител по-скоро. За съжаление обаче ние не призна... сме признали още, че тези усилия за това, че днес потребителя не. Е, за неговото здраве не съществува риск, благодарение на системата, която сме въвели, тези усилия са понесени от производителите. И наистина ние трябва ясно да заявим на потребителите днес, а, бих искала тук като европейски гражданин да заявя, следното по днес най-въздействащия комуника... най-въздействащо комуника... комуникационно средство телевизията. Ние виждаме по телевизията а, картини, репортажи, които а, наистина ни смущават, защото в Европа има приети норми за хуманно отношение към животните, но ние е, не сме обяснили достатъчно ясно на потребителя, че тези стандарти имат е, своята цена. И след като не сме били в състояние да обясним това в Европейския съюз, още по-трудно е това да бъде ясно разяснено извън границите на Европейския съюз. Европейския пазар е силно структуриран, зрял пазар, но не такъв е случая с а, другите пазари на а, бързо, на ново развиващите се економики. А, и културата е различна обичаите, вкусовете и за това е много трудно да обясним нашата гледна точка. И наистина подходът ни е необратим. Ние наистина можем да упростим стандартите, да ги направим по-лесно приложими от животновъдите, от производителите, от фермерите и това ще има своето е, значение и е, за безопасността, за сигурността за потребителя. Да речем, е, в автомобилостроенето направихме задължителни въздушните възглавници. Получаваме ли упрек от потребителите за това? Не. Днес никой няма да си купи кола, ако тя няма въздушни възглавници. По този начин гарантираме безопасността на потребителя, на пътниците по пътищата. По отношение на конкурентоспособността, смятам, че и тук сме допуснали една грешка. Какво имам предвид? За тези стоки, които идват извън Европейския съюз, които присъстват на нашия пазар чрез нос, те трябва да отговарят на същите изисквания, които стоят пред нашата продукция. И аз е, споменах за хармонизирани изисквания, не не неравностойни. Може би това е малък технически нюанс, но той не е без значение. Когато говорим за еквивалентна е, еквивалентно изискване, не знам дали това спомена господин Яр, да, так, той беше. Когато говорим за еквивалентни изисквания, целите, търсените цели на закрила са едни и същи, т.е. целта е важна, не средството в случая. А хармонизирането означава идентичност от началото до края на процеса. Тоест, стандарта остава един и същ от първата, първото звено на веригата до последното. И смятам, че бихме могли да кажем, че Европейският съюз е в състояние да изискава реципрочност а, при всички споразумения, които а, ще подпише. И в заключение ще кажа, че според нас, според нашия опит, е, ние разполагаме с диференциран модел – който е, можем да защитаваме навсякъде по света, във всяка точка, е, който дава диференцирано качество, което трябва да бъде оценено и което има своята цена, платима от потребителя. Това качество е нашата сила. И то ни позволява да захраним пазара не само на Европейския съюз, но и да изнасяме продукцията си на други пазари – при а, е, условия, а, е, равни условия за качество. А когато изнасяме, ние не можем да е, искаме същите, да налагаме същите изисквания, но когато внасяме стоки, тогава трябва да наложим същите изисквания за тази продукция. И дали става дума за фермер, за животновът, както каза госпожа Гарсия Перес. специфичния начин на производство на този производител трябва да получи съответното възнаграждение. И това трябва да се е, да стигне до крайния потребител. Иначе той ще загърби, ще изостави нашите стоки и ще избере други. Избрахме диференцираното качество, е, проследяемостта и това трябва да е плюс за нас, за да спечелим и международните пазари. Независимо от двустранните споразумения, които може да подпише бъдеще Европейския съюз, в новата ОСП след 2013 година трябва да подчертаем дебело диференцираното качество основен, основно предимство на нашата продукция. И както казах в уводното си думи, ние натрупахме известен опит и благодарение на него ще можем а, да изправим малките грешки, които сме допуснали и да избегнем а, заплахите, да ги, днешните заплахи да ги превърнем в а, шанс в бъдеще. Може да разчитате на испанското председателство за постигането на тази цел. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми е, дадохте възможност да се изкажа този след обед. Благодаря ви, дами и господа, за това, че ми слушахте. Пред нас стои огромно вълнуващо предизвикателство. И това е задача на всички нас, за да бъдем обединени. Благодаря и специални благодарности на госпожа Еспиноза от името на председателство, на господин Чолос, на Експерт. Е, Дам думата на госпожа Макгинес. Знае, господин председател, че е късно и бързаме да приключим, но бях споменала разговорите с Меркосур. Моля да чуя коментари по тази тема. Прего. Окей. Okay. Моля. Добре. Елена. Благодаря. По отношение на преговорите с Меркосур, мога да ви кажа, че преди около 24 часа Знаете колко бързо се променят нещата. Беше постигнато политическо споразумение – което позволява да се започнат на ново преговорите по две основни теми споразумение с страните от Централна Америка, където преговорите се развиват добре и споразумение с страните от Меркосур. Испанското председателство желая да се подпише политическо споразумение за началото на тези преговори. Дали това ще стане или не, ще видим, но за оставащите два месеца от Испанското председателство ще направим всичко възможно. Благодаря и след това последно искане на думата, мисля, че можем да приключим. А, тук а, имаше невероятно съвпадение на а, всички които се изказаха и заключенията на нашата министърка, на представителката на председателството. а, ние не искаме нашите производители да страдат от нелоялна конкуренция поради не спазването на европейските стандарти от производителите на продукти, които се внасят в Европейския съюз. Това беше споменато от госпожа Еспиноза с една много хубава сравнение с въздушната възглавница в автомобилите. Споменат беше също така проблема с комуникацията, с информацията на потребителите, които имат правото да знаят кога продуктите не отговарят на европейските стандарти. Освен това, говорихме и за метода и ролята, която парламента може да играе в рамките на Лисабонския договор. Трябва да си дадем сметка, че парламента и съветът заедно могат да играят ролята на главни действащи лица по отношение на европейското законодателство. Вече имаме тази възможност. И на този както тук се обсъдиха, можем да предлагаме конкретни мерки. Защото волята на гражданите, които пред представляваме може да бъде изразена в всички мерки, които ние можем да вземем. Благодаря на всички асперти, на всички участващи. Ще се видим в Страсбург на 18 май, не, на 19 май в 7 часа. Приключвам заседанието.